Mes chers collègues, Колеги, Mes chers collègues, la séance est... Скъпи колеги, започваме заседанието. То ще бъде малко особено, защото в дневния ни ред има само една точка. А пар l'adoption de Разбира се, и другата е приемане на дневния ред. Приема се, няма възражения. Съобщенията на председателя няма да има кафе. Имате вотинг листа заради тачките, демонстрациите. Мярка за затягане на коланите. Моля ви, пазете тишина. Имате списък с работните езици и ви моля да приготвите електронните си карти. Аз забравих моите в пленарна зала, за да може доста бързичко да гласуваме. Знам, че ще има някои пунктове, по които няма да има единство в групата, ще трябва да гласуваме електронно. Колеги, тук сме, за да подготвим гласуването в пленарна зала на следващото пленарно заседание през април за бюджета на Европейския парламент за 2012 година по доклада на господин Фернандес. Имахме вече две предпомирителни срещи с бюрото и успяхме да постигнем съгласие, споразумение между делегацията на бюрото и на нашата комисия по бюджета, ръководени от двамата заместни председатели и секретаря на парламента. Това на, при два дни това се случи преди два дни във вторник, на второто помирително. След което вчера беше прият прогнозния бюджет и днес се налага да гласуваме този проект. глас, в, в бюрото гласува изцяло заключенията, които приехме в споразумението. Нашия докладчик подготви компромисни изменения, които адаптират първоначалната резолюция към споразумението, включвайки всички нови аспекти, което то съдържа. И в този дух, по съвсем естествен път, докладчика ще е, препоръча да не гласуваме тези от измененията, които не са съвместими с споразумението. Ако са съвместими, той ще ни означи, че можем да гласуваме за. Моето намерение, е, както е пояснено и във вашата вотинг листа, първо да гласуваме първия компромис по параграф 3, принципа за глобално глобален купон, глобално споразумение, т.е. подкрепа е, от нашата комисия за споразумението, което беше постигнато е, с бюрото. Ако не бъде прият компромиса, не знам какво ще правя, но ако бъде прият, можем да разгледаме следващите компромисни предложения и другите изменения. Господин докладчик, е, бихте ли ни пояснили как да протече вод? Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на всички политически групи, да благодаря на докладчиците в Сянка за тясното сътрудничество. Успяхме в много кратки срокове да преодолееме много препятствия и да имаме едно истинско общуване. Благодаря ви за всичките усилия, за това, че постигнахме споразумение с бюрото и администрацията като цяло. Още веднъж ви благодаря за вашето сътрудничество при изработването на измененията и благодарение на политическите групи, на докладчиците в сянки, успяхме да поиз... да постигнем едно увеличение от 2,30%. За съжаление не можем да увеличим разходите, не можем и да намалим разходите. Както казахте, господин председател, трябва да има съответствие. Разбира се, можеме да, да направим спестявания. Аз самия предлагам компромиси, за да можем при изпълнението на някои редове да има економия на средства. Мисля, че става дума за 17-то изменение на АЛДЕ. Това изменение е в съответствие с защото то предлага економи. Има и едно друго изменение, което социалистите не искат да бъде наречено компромис. Е, предишната номерация беше номер 14, а сега е номер 10 по абзац 14 и вместо да го наречеме компромис, щом не трябва, щом, щом не трябва да го наричаме компромис, ще го наречеме устно изменение и аз ще го внеса като устно изменение. Колкото до техническите поправки, те се отнасят към оригиналния текст. И тези технически поправки касаят мотив Е след нашите срещи през март. Тук трябва да поправим цифрата. С 1173 милиона и така нататък. Сега тези технически поправки е добре да бъдат нанесени още от сега, за да можем да приключим въобще с този проблем. Благодаря ви. Гъран Ферм иска думата, след това господин Бокуш. Гьоран Ферм, ще бъда съвсем кратък. Позволете ми първо да благодаря на господин Фернандес за това, че се опита да постигне компромис отвъд политическите граници. По технически причини мисля, че цифрите постигнати в резултат от съгласуването трябва да бъдат преди анекса, така че всички да ги имаме пред себе си. Съгласен съм с колегата, а именно, че компромисно изменение 10 не е същинско изменение, не е същински компромис, за това нека го наречем устно изменение. И накрая основният проблем все още е думът на европейската история. Много аспекти, свързани с този проект, не са взети предвид в настоящото компромисно предложение. Затова, господин председател, предлагам да гласуваме по компромисното предложение, но и по всички други изменения, които искаме да бъдат добавени, най-вече във връзка с процедурата за вземане на решения. You, Господин Бокрош, ще бъда съвсем кратък, господин председател. Бях поканен на заседанието на бюрото. Не съм съгласен с компромисите. и всички положения съм благодарен на председателя, който каза, че ще гласуваме всички изменения едно по едно, независимо от компромисите и настоявам за това. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Съжалявам за това, което каза преди малко господин Бокруш. Съжалявам, че когато заедно внасяме предложения за изменение, не можем и да водим съвместно преговори. Господин Бокруш заедно с още три политически групи внесе изменения и те трябва да застанат за тях. Всички ние носим обща отговорност за намиране на съвместно решение. Знам, че както Обединената левица, така и зелените по време на разговорите за компромисите присъстваха на заседанията и би трябвало, доколкото това им е възможно, да подкрепят компромисите. Бих помолил, когато гласуваме измененията, да бъдат коригирани и конкретните цифри в съзвучие с съкръщенията за които беше взето решение. Имаме още различия по отношение на конкретните цифри и не знам как технически да решим проблема. Е, проблема няма да се постави, защото ще гласуваме цифрите приложени. Освен ако, разбира се, общия компромис бъде отхвърлен и тогава ще започнем всичко от начало господин Порташ, който изигра ролята на лошия. Има, да, ще кажа нещо лошо и неприятно. Господин председател, моя проблем е следният. Освен, че по никакъв начин не мога да кажа, че съм съгласен с компромисите, които са постигнати и съответно моята политическа група ще гласува против, бих искал да ви кажа, че след като проверих статута на депутата, виждам, че в член 7 се казва, че депутата има право да разгледа всички документи и да има достъп до всички досиета. Е, в този статут, същия този статут на депутата, няма никаква разпоредба, свързана с индекс на разходите спрямо инфлацията. Няма, няма никакво, ни, нищо упоменато в този смисъл. Това означава, че всички решения, отнасящи се до индексация на било то на заплати, помощи, суб, субсидии, общи разходи, разходи свързани с отдалеченост и така нататък. Всички тези разходи всъщност са извършват е, и се е, възстановяват на основата на решение на бюрото. Съществува един документ, наречен приложение на статута от 18 май 2008 година. А последното изменение е направено на 14 февруари тази година, 2011 година. Тоест, всичките суми, било то заплати или други. За които всички изменения крайна сметка са продиктувани от решенията на бюрото, но нямат абсолютно нищо общо с устава или статута на депутата. Така че ако ще гласуваме компромиси, за да осъществим економии, спестявания за всичко друго, освен за нещата, които са пряко свързани с нас, то тогава те на практика гласуват за нас срещу да ни платят. Така. Изабел Дюро. Благодаря. Колежката Хелга Трупер подписа с мен редица изменения. Аз не смятам, че процедурата е много ясна. Не е лесно да се следи какво точно става. По отношение на глобалния компромис, ние ще окажем подкрепа но бих искала също да разгледаме всички изменения, защото не сме ги внесли, за да бъдат изхвърлени. Благодаря ви. Нали всички координатори се изказаха? Да, само НП. Мисля, че мълчанието на НП всъщност е израз на подкрепа за докладчика, нали така? Добре. При това положение предлагам веднага да започнем с фотинг листата. Разбрах, че е предвид численото превъзходство на представителите на ЕНП, аз лично нямам право на глас. По отношение на компромисите, господин председателя, аз тук що пристигам, нямам карта а, за гласуване. Дали мога да гласувам все пак? Барбара, аз също не съм с карта, така че ще ви позволя да гласувате с дигане на ръка. Ще бъдем двамата като лоши ученици, слаби ученици. Сега по компромис номер едно. За. Благодаря ви. Против. Четири-пет души. Въздържали се няма. Голямо мнозинство. Тази зала не е много приятна. Нито за дебат, нито за преброяване на гласовете. Но мнозинството беше ясно очертано. Преминаваме към компромис номер 2 по първи параграф за. Благодаря. Против. 5, 6, 7 души. Въздържали се? Няма. Приема се също. Изменение 6 отпада, но има техническо изменение, внесено от докладчика. Всъщност 7 се оттегля. Техническото изменение се отнася към параграф 2. Поисках техническо изменение също за съображение Е от преамбюла от 16 20 марс. А към, за параграф 2 става въпрос уточнение номерата 1773 60, 50, 54, 540. Това са цифрите в изменение 7. Това да, е технически, техническа поправка всъщност към оригиналния текст. За ли сте? Да, това са технически уточнения. Против няма. Да, един въздържали се, приемат се техническите изменения. При това положение предполагам, че 8 изменение отпада, защото беше против техническите изменения. Гласуваме сега компромис 3 за Дигайте ясно ръка. Против. Четирима. Сдържали се няма. Най-1. Прощавайте. Трети компромис се приема, с което следващите три изменения отпада. Стигаме до 12 компромис. Кой е за? Против? Един? Двама. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за Има устно изменение от социалистите към компромис 4. Господин Порташ, е, искам да предложа разделно гласуване, защото искам да гласувам за първата, да, против, против първата, за втората. По четвърти компромис ли пита председателя? Да. Според вас къде спира първата част до точка и запетаят? Inflation, rate. Господин Йоран Ферм има устно изменение. Поради езикови причини искаме да се заличи думичката Иван, дори. Добре. Първо гласуваме заличаването на думата Иван. Дори. За, против. Въздържали се. Заличаваме думата Иван. По искане на господин Порташ гласуваме първата част чета на английски, светата на економическите и бюджетни условия, държавите членки и така нататък до inflation rate, сегашния процент на инфлация за против двама. Сигурен сте. Добре. Въздържали се? Няма. Първата част се приема, втората част, останалата част от изречението за против нито един против, въздържали се двама. Значи единодушно се приема целият компромис номер 4. С което преминаваме директно към изменение 17 на господин Алваро, което е съвместимо. Докладчика за против ли е? Обяснете, господин Овар. Благодаря. Преди да настъпи объркване, нека оточня. Предложението ми за изменение не се отнася до преки съкръщения, тъй като това би довело до проблеми в преговорите с секретарията. То се отнася по-скоро до изпълнението на бюджета. И пояснявам отново, предложението ми за изменение не се отнася до съкръщения, до изпълнението на... Кипур. Е Тоест от това излиза, че докладчикът е за. Кой е за? Против, един, въздържали се няма. Приема се. Компромис 5. За. Против. Един. Пет общо. Въздържали се един. Приема се. Стигаме до изменение 20 на госпожа Андреасен съвместимо, но докладчикът е против. За. Кой, е за? Против. Мнозинството, въздържава се, отхвърля се. Изменение 21 на господин Волн и 22 на доклад са идентични. Докладчикът е против, за, против. Повечето сте против. Искате ли проверка по електронен път? Моля да гласувате. Аз няма да гласувам. Барбара, ви, ти как ще гласуваш? Против. Добре. Моля, започнете да гласувате. Край на гласуването. Деветнайсет за, осемнайсет против. Слушам ви, госпожо. Вие за или против гласувахте? Против. Също. 19 против, 18 за, отхвърля се. Всъщност и двете, 21 и 22, идентични. Сега трябва да гласуваме 23-то на госпожа Андриасен. Докладчикът е против. За, трима са за, повечето против. Отхвърля се 24 на господин Порташ. Докладчикът е против. Е за. Против. Всички, които не са от левицата. Мнозинството са против. 25-то на госпожа Вертман, разделено на две части. Първа част. Докладчикът е за. Против. Господин Порташ. Въздържали се? Първата част се приема. Втора част. Тук докладчикът не е съгласен. За. Трима. Против въздържали се, втората част се отхвърля. Компромис номер 6. За, против, шест против, въздържали се няма, приема се. И изменение 28 на господин Алваро. Докладчикът за против ли е? За. Той иска думата. И аз искам да уточня всъщност, че няма промяна. И всъщност и аз съм за. Не съм против. Mais il faut, parce que sinon, de la forme que... Защото иначе ще отпадне. Тоест да го е, тълкуваме като отнасящо се до изпълнението. При такава, такова тълкуване докладчикът е за. Кой е за? Против социалистите, но са в изолация. Въздържали се няма. Приема се. 29-то пада. Компромис номер 7 за... Не, прощавайте, прескочихме нещо. Да, да, гласувахме го, току-що казва председател. Току-що. Може да сте доволен, господин Бокрош. 29-то падна. Компромис номер 7 за против 4, въздържали се, няма, приема се, компромис 8, за, против 5, въздържали се, няма, приема се, И гласуваме изменение 41 на госпожа Андреас. Не. 40. Раздално гласуване. Господин докладчик, смятам, че втората част просто пада. La deuxième partie Втората част пада. Какво се говори в тази втора част? La première partie s'arrête. Първата част спира до услуги на трите езика, Всъщност втората част според вас не е съвместива с компромиса. Добре. За ли е докладчика първата част? Против е. Тогава моля да гласуваме първата част. Кой е за? Благодаря ви. Седем против мнозинството, големите групи. Първата се отхвърля, втората отпада и от това изменение не остава и следа. Сега, сега преминаваме към изменение 41. Господин Алваро Отчаян. Не се безпокойте, може би пък ще спечелите по-нататък. Значи 41, госпожа Андреасен, докладчика е против, за 6 против. Благодаря ви, отварям. 42 и 43 отпаднаха. Не, господин Ферм. Не, не, не става, не е проблема на, с 42. Просто исках да обясна, че ние ще гласуваме против, въпреки, че 47 и 50 смятам, че са добри, но на, на практика те са вътрешно противоречиви. В, в, в, в едното се казва, че може да пътувате в първа класа, ако пътувате еди колко си броя часове, а другото пише, че може да пътувате първа класа, ако само в Европейския съюз. Така че ще, ние ще, ще, ще гласуваме против сега, но искаме да се върнем към това изменение по-нататък. Що се отнася до пътните? Аз самия направих едно предложение по време на помирението и никой не го взе на, на сериозно, нито, нито моите хора, нито бюрото, но наистина есен ще трябва да го преразгледаме. Господин Бокрош, 42-ро изменение. Ето, обещах ви. Докладчика е против. Кой е за? Девет. Против. Повече. Въздържали се. Отхвърля се. 43-то обаче отпада. 44-то на господин Алвар и господин Бокрош. Докладчика е за, кой е за. Благодаря ви, против. Въздържали се, двама, значи против. Няма въздържали се, приема се. 45 отпада, 46 докладчика е против. Кой е за? 7. Против. Повече от 7 въздържали се, един въздържал се, отхвърля се. Девети компромис. Не, преди да гласуваме девети компромис, докладчика. По компромис девети в, при изпълнението и тук подкрепям предложението на председателя – в изпълнението трябва да положим усилия за намаляване разходите, свързани с ток, вода, хартия, но също и транспорта по време на официални мисии и пътуванията на депутатите. Да, това е в текста, така ли? всъщност вие обяснявате какво е записано в компромис. Кой е за компромис номер 9? 1, 2, 3. 4. Кой е против? Пет. Въздържали се? Приема се. Аз е, въпреки това смятам, че трябва да гласуваме докладчика е против, кой е за? Момент, господин Алваро иска да обясни нещо. Вероятно, и във връзка с това, което каза господин Бокруш в началото, а и за да не застраша намеренията на докладчика. Имам един въпрос към двамата колеги, внесли изменението. Съгласни ли сте да заличим препратката към 2011 година? защото вече се споразумяхме с президиума, с бюрото, извинете, да реализираме съкръщения в тази област. Споразумяхме се за това и в бъдеще да се опитаме да намалим разходите, например, за персонал, за обслужващ персонал. И така, ако се съгласите да заличим препратката към 2011 година, то това няма да се отрази върху цифрите. А временно в документа ще поемем ангажимент да работим по намаляването на тези разходи и в бъдеще. Мисля, че ако заличим тази препратка, това няма да е в противоречие с компромиса и ще е в съзвучие с всеобщото ни сътрудничество за решаване на проблема. Предполагам, че в такъв случай вместо намаляване да, да се поддържа намалението на равнището на разходите. Господин докладчик, може ли да обясните? Значи 48 си отпада в, в общия, заради общия компромис. Но всъщност ако искаме да го включим отново, трябва да го преформулираме. А дали устното изменение на господин Алвара, Алваро не е достатъчно? Не, не, не, не. Не, защото има несъответствие и не, не, липса на последователност в текста. Добре, приемате ли, обръщам се към авторите, приемате ли устното изменение на господин Алваро и аз ще е, го подложа на гласуване, а докладчика е против или не сте съгласни? Нямам никакъв избор, освен да се придържам към първоначалната редакция на предложението. И не знам защо либералите не подкрепят собствените си предложения. Ми само исках да ви помогна. Добре, значи тогава гласуваме изменението така както е формали... формулирано. Докладчика е против, защото той е в противоречие с поразумението. Кой е за? Двама, господин Бокрош, вие сте за все пак. Трима. Четири. Против. и господин Алваро се въздържа заедно с либералите. Така, минаваме към 49-то изменение на Ингеборг Гресле. Докладчика е за, кой друг е за? Благодаря против. Социалистите, въздържали се, либералите. Така, приема се. 50-то отпада. Не, господин Порташ. Струва ми се. Гласувахме преди 47, 48, по-скоро 47, но има два варианта и мисля, че по същия начин трябва да гласуваме и 50-то изменение. Ако ако докладчика не се противопоставя, може да гласуваме 50-то изменение. Сега, струва ми се, че то, че то е включено в компромиса, е, който гласи, че искаме намаляване на разходите за транспорт и пътувания по принцип. Господин Порташ. В този параграф се предлага нещо конкретно, докато компромиса е общ. И след като гласувахме 47 изменение, ако искаме да бъдем последователни, трябва да гласуваме и това. Добре, в такъв случай подлагам на гласуване изменение 50, докладчика е против. Кой е за? 9 за. Против, извинявайте. Въздържали се. Отхвърля се. Сега, следващото тук пише компромис номер 10, но това не е компромисно изменение, а всъщност устно изменение на докладчика. За. Става дума за един и съща, една и съща формулировка. Против. А, тук вече става по-интересно. Електронно гласуване. Значи, гласуваме това, което във вашите документи е наречено компромис 10. Защо пък да е тайно? Тайно, ама ще ви кажа какъв е резултат. При всички случаи аз не гласувам. Трима души не са гласували. като си имате карта. Край на гласуване. 22 маза, за, 17 против. Приема се. 51 отпада. 11 компромис. За. Против. Още веднъж ще прибегнем към електронно гласуване. Започнете тайното гласуване. Гласувайте, колеги. Край на гласуването. 22 за, 19 против. Прието с малко мнозинство, значи всички изменения отпадат до 59 година, 59-та. Господин Ферм. Господин председател, все още мисля, че един от елементите в нашето изменение е съвместим с компромисното изменение, което прогласувахме. Дори би направил формулировката по-категорична, а именно във връзка с, стандартните процедури в парламента, прозрачното вземане на решения. Има и още едно изменение, по което искам да гласуваме, защото то не е напълно покрито от компромисното изменение. Става въпрос за Дома на европейската история и искането за 1 милион евро, които са заделени за Дома на европейската история, да бъдат прехвърлени към друг бюджетен ред. Според мен тази сума трябва да бъде прехвърлена към реда за непредвидени разходи. И това, разбира се, трябва да е част от прозрачна процедура и да бъде одобрено от бюджетния орган. Искам този текст да бъде прогласуван в добавка към компромисното изменение за Дума на европейската история. Господин Алваро Гьоран беше прекалено бърз. Съжалих преводачите, не можах да разбера всичко. Има две изменения, по които ще гласуваме по-отделно или искаш тези две изменения да бъдат слети? You... Мисля, че разполагате с писмения текст на измененията. Ето защо говорих толкова бързо. Нека обобщя. Първото изменение добавя формулировката за осигуряване на стандартна парламентарна процедура, прозрачен процес на вземане на решения и процедура по провеждане на открити разисквания. Не смятаме, че в момента трябва да правим каквото и да било друго, освен да разработваме подготвителния процес. Все още не сме взели решение по крайното одобрение за осъществяването на този проект. Второ, Смятаме, че на този етап не следва да одобряваме откриването на отделен бюджетен ред, защото с това фактически бихме одобрили създаването на такъв ред. Трябва да изчакаме бюджетната процедура, която ще се проведе тази есен и едва тогава евентуално да решим откриването на нов бюджетен ред за Дома на европейската история. И така обобщавам прозрачната процедура и създаването на нов бюджетен ред в разчета обаче. Е, Дам думата на докладчика, но за да си простиме малко работата, обяснявам следното. Имаме две изменения. Първото е 52 и Гъран смята, че то допълва компромис 11. Докато втората предложение относно бюджетната линия, това е изменение 59-то. Което също би било едно допълнение. Така, методологично сме съгласни. Докладчик. Считам, че гласувахме компромиса, прието е е прияте компромиса и в такъв случай изменение 52 отпад. И ако отпада, не е необходима и нова парламентарна процедура. Поне това е моето лично мнение. Аз, аз считам, че отпада. Защото мисля, че компромисното изменение на практика а, заменя другите. Но, примерно, нямам нямам мнение по 15А. 15А ще бъде устно изменение, за да не бъде в противоречие с общо, общото, общия компромис. Глобалния компромис. Но аз просто сега се питам 52 отпада ли, не отпада ли, но според мен отпада. И тук виждате, тук в а, а, списъка на гласуване сега. Групите обсъдих а, много други а, изменения, но никой не спомена а, дали, дали е, ще отпаднат измененията след приемане на 11 компромиси или не, поне така както е записано в списъка на гласуване. Моника Холмайер иска да каже нещо и после Йоран Ферм. Първо по съдържанието. Забележка към Гьоран Ферм. Ще бъде извършено уведомление. Това е част от стандартната процедура. Не сме вземали отделно решение за провеждане на стандартна процедура. Тя просто е предвидена. Не може да се заделят средства за изграждането на сграда за Дома на европейската история, без предварително да бъде извършено уведомление. Това е, повтарям, част от стандартната процедура по която ще извършим проверка тук в Европейския парламент. Процедурата по уведомление ще бъде проведена така, както е предвидено в стандарта. Не трябва да вземаме отделно решение за това, тъй като извършването на уведомление е абсолютно задължително. Принципно се обявявам за отделен бюджетен ред, тъй като според мен така ще повишим нивото на прозрачност. Винаги съм се обявявала за това при осъществяването на по-големи проекти да се откриват отделни бюджетни редове, тъй като така единствено става ясно какво сме похарчили. Откриването на нов бюджетен ред е в съзвучие с принципа на прозрачност. Затова съм очудена защо сега не можем да говорим за откриването на нов бюджетен ред. Това по никакъв начин няма да повлияе върху процедурата за уведомление, например. Георан, мисля, че бях много ясен и в рамките на последното разискване в ресорната комисия. Първо, Не можем да гледаме на този проект просто като на проект по изграждане на нова сграда. За това, според мен, предложеното от Моника не е достатъчно. Има още много аспекти във връзка с този проект, които говорят за това, че той не е чисто строителен. За това трябва да се въведат още допълнителни процедури, които да бъдат обсъдени и гласувани в пленарната зала, или поне да са част от бюджетната процедура, а бюджетната процедура предстои тази есен. Не трябва да обсъждаме тези процедури сега, когато обсъждаме предварителната оценка на бюджета. По отделния ред в бюджета. Обявявам се за откриването на нов бюджетен ред, но нека това да стане в рамките на стандартната бюджетна процедура и да бъде одобрено от бюджетния орган. Не се обявявам принципно против откриването на нов бюджетен ред. Против това съм да го обсъждаме, когато обсъждаме разчета. И за това смятам, че а, тези, по тези две неща трябва да гласуваме. Председателя, благодаря. Господин Гайер. Не знам какви са думичките на френски или на португалски, но в Германия под компромис разбираме нещо, за което се споразумяват всички страни. а ние не смятаме, че това, което е заведено в списъка под номер 11 е компромис. и според мен всички други изменения, които представляват друго становище, падат, след като сме гласували по 11. Не мисля, че можем да гласуваме по предложение за изменение, което тук по политически съображения обявяваме, че са покрити от компромиса. Аз не мисля, че са покрити и за това искам да гласуваме по тях. Изабел Дюран, благодаря. Искам да подкрепя искането на колегите социалисти, защото и извън формата е, на този проект трябва да направим един обединителен текст. Мисля, че повечето хора да трябва да открият и себе си в този проект. Така че трябва да отчетем всички нюанси и чувства. И затова предлагам също това изменение да бъде подложено на гласуване, за да може наистина този проект да бъде възможно най-добрия през следващите месеци. Добре, каза председателя. Тогава предлагам първо да гласуваме изменение 52, като добавка, допълнение към компромиса. Аз нищо няма да гласувам, както вече ви казах. Но предлагам <clears throat> с авторите на изменението да направят устно изменение. Всички решения за а, проектите трябва да се решават по стандартни процедури, а, всъщност, тук няма стандартна процедура. Това е особен случай. Съгласни сте? Добре. Изменени 52 с думата стандарта замесен с подходящите или съответните. Е, докладчика е за, кой е против, е, кой, кой е за, кой е против. Добре, директно гласуваме електронно. Край на гласуването. 19 против, 20, 19 е, за, 21 против, отхвърля се. Другите изменения падат до 59-то и тук стигаме пак до 59-то за бюджетния ред. Докладчикът е против. Моля ви директно електронно гласувайте. Докладчика? Вижте, аз мисля, че е невъзможно в един компромис да се съберат желанията на всички, защото текстът ще стане абсолютно неразнороден. Смятам, че можем да помислим малко нещата и да се опитаме да създадем по-открит дух, за да се постигне широк консенсус. И какво, какво казахте с това, господин докладчик? Всъщност какво? Предлагам първо да гласуваме 59-то. За или против е докладчик? Против. Моля електронно гласуване по 59-то. Tout le monde a voté. Tout le monde a voté. Le vote est clos. Всички ли гласувахте? Приключваме гласуването. 22 за, 50, 15 против. А, приема се 59-то. Господин докладчик, може ли да счетем при това положение, че тези политически допълващи се противоположни е, гласувания успяха да направят е, компромисен дух в залата, да създадат такъв дух. Изменение. Първо на госпожа Андреасен докладчикът е против. Мерси, ки е контр. Какие за, против, да, отхвърля се. Изменение 2 на госпожа Вертман. Докладчикът е за. За. Против либералите и социалистите. Въздържали се. Мнозинството са за. Трето, съвместимо с второ, но докладчикът е против. Кой е за? <clears throat> против. Очевидно мнозинство. Отхвърля се. Четвърто, докладчикът против. За. Против. <clears throat> въздържали се, отхвърля се. И техническо на докладчика гласувано вече по Е. Изменение 5 на госпожа Андреасен за, против, въздържали се, отхвърля се. И окончателното гласуване, нека да гласуваме електронно тайно електронно гласуване. Е, le е est Край на гласуването. 33 за 7 против, нито един въздържал се. Поздравление за докладчика. Благодаря на координаторите и всички, които приеха компромисните <clears throat> изменения. Моля ви, преди да закрия заседанието, Вижте, гласуването приключи. Ако искате, излезте, но не сме приключили напълно заседанието. Защото по точка разни Инге Гресле поиска да направи съобщение. Моля да изслушаме в тишина. Es um Ich möchte einfach einige Dinge erklären, weil in der Zwischenzeit die Kommission mehrere Става дума за финансовия регламент. Искам да поясня някои неща, тъй като междувременно комисията излезе с няколко документа, които бяха изпратени на работната група. Това са документи за финансовите инструменти, делегираните актове, упълномощените лица и цените. Всички тези документи са свързани с финансовия регламент, прият от комисията и ние сме ги взели предвид. В тези документи е включена дефиницията на комисията за финансовите инструменти, Определено е също така и какво представляват излишъците от финансовите инструменти. Що се отнася до делегираните правни актове, въпросът е доколко може да се делегират правомощия на комисията и каква е ролята на парламента при приемането на делегирани актове. Комисията ни изпрати списък с 170 члена от финансовия регламент, които иска да уреди с делегирани актове по 10 от тези членове няма да допуснем приемането на делегирани актове. За останалите 160 ще го допуснем, но няма да дадем на комисията общи правомощия. Освен това, комисията ни предостави документи, в които заявява, че някои от правилата за изпълнение трябва да бъдат включени в финансовия регламент. Ще последваме това предложение там, където става дума за нашите правомощия. А Иначе няма да допуснем това, тъй като смятаме, че ние трябва да разполагаме с правомощия за организирането на финансовите процедури. Това исках само да допълня допълня и поясня, тъй като документите наистина са много и може да настъпи объркване, но са взети предвид от докладчиците. Благодаря ви. Ако няма други въпроси, бележки, благодаря на всички и закривам заседанието.